съобщени. Има няколко предложения за назначаване на депутати в комисии. Съответните назначения ще бъдат приложени към протокола. Ако до приемането на протокола няма забележки, съответните назначения